Трябва да можем да изхранваме европейските граждани, иначе Европа няма да има никакъв смисъл. Благодаря. Гласуването ще бъде в 12 часа. И така стигаме до следващата точка от дневния ни ред. Докладът на господин Патричело за космическата стратегия на Европейския съюз. Докладчикът има думата за 4 минути. Благодаря, господин председател. Космическото пространство придоби особена актуалност, която е видна и по повишения интерес от страна на медиите. Имам предвид интереса, проявен от медиите към изстрелването на Галилео миналата година през месец юни. Европейският съюз проявява и по-голяма активност по отношение на спътниковата навигация. Това е свързано с член 189 от договора от Лисабон. Съгласно член 189 Европейският съюз носи отговорността за координирането на политиката на Европейския съюз по отношение на космическото пространство и на политиката на държавите членки в тази област. С това се цели подобряване на конкурентоспособността и повишаване на техническия прогрес. Цели се и предоставянето на космически услуги за европейските граждани – и постигането на добавена стойност от социална и економическа гледна точка. Това ще даде възможност на Европейския съюз да заеме своето място сред останалите страни по света. Европейските институции би следвало да предоставят адекватни ресурси, както и да разполагат с надлежни законодателни инструменти в тази област. През изминалите няколко месеца в Комисията по промишленост и енергетика работих по изготвянето на доклада за космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите. Би ми се искало или бих желал окончателната редакция на текста да отразява и амбициозните цели в тази област. Имам предвид най-вече различното третиране на двете стратегически програми Галилео и програмата за глобална навигационна спътникова система. Комисията счита, че преди всичко Галилео е особено интересна програма, В тази област се инвестират и големи суми в размер от 3,5 милиарда. Смятам обаче, че и глобалната навигационна спътникова система GNSS заслужава стратегическа подкрепа. Единствено чрез реализирането на подобни програми ще постигнем технологична независимост за европейския континент, ще реализираме и напредък на социално и економическо равнище, напредък в полза на нашите граждани. Ето защо в доклада си ясно заявявам, че съжалявам, че комисията не е взела предвид в многогодишната финансова рамка 2014-2020 година необходимостта от финансиране за програмата ГНСС. Ако не бъде предоставено такова финансиране, защо направените до момента крупни инвестиции няма да имат никакъв смисъл. Въпросът ми е какви са плановете на Европейската комисия, как смята да процедира тя по отношение на Галилео и ГНСС, как смята да рационализира организационната структура на двете програми, какво е виждането на комисията за по-нататъчното развитие на разходите доклада си заявявам също така, че Европа трябва да постигне независимост по отношение на достъпа си до космическото пространство. Търговските споразумения с трети страни трябва да се основават на принципа на взаимността. Не бива да изпадаме в положение на зависимост от трети страни по отношение на ключови технологии, например на ракетни установки. Създаването на европейска система за ситуационно наблюдение, разширяването на научно-изследователската дейност, това са ключови мерки, които можем да предприемем, за да отговорим на очакванията на гражданите. Чрез подобни действия ще можем в дългосрочен план да установим политика по отношение на космическото пространство. За целта са ни необходими инвестиции – Важно е Европейският съюз да подкрепи този отрасъл и чрез финансиране така ще укрепим конкурентоспособността на европейския континент в среда, която е все по-конкурентна. Европейската промишленост се нуждае от реални перспективи. Инвестициите в човешки ресурси и в технологии трябва да се реализират в дългосрочен план – за да остане европейската промишленост водеща в, по отношение на космическото пространство, Европейският съюз трябва да продължи своята работа в тази област. би ми се искало да приемем текст на доклада, който съгласно член 189 от договора да гарантира технологичното развитие на един отрасъл, Чийто чието устойчив ръст е важен за развитието на Европейския съюз. Председателят, благодаря на господин Патри. На господин Патричело няма. За... Има колеги записали се за спонтанно изказване. Колегата Сарсала. Пане przewodniczący, колежанки и колези. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, много често установяваме, че космическата стратегия е изключително важна. Тя е изключително важна най-вече във връзка с единното европейско небе, нашата програма. Тя създава по-добри условия за сигурност, както в сухопътния, така и в морски и във въздушния транспорт. Изключително важна е системата за навигация. Бих желал да има повече заседания посветени именно на космическата стратегия на Европейския съюз. Струва ми се, че Европейският съвет много рядко се занимава именно с тези проблеми и затова взех думата. Благодаря, казва господин е, председателят. Европейския съюз трябва да инвестира, за да гарантира европейския достъп е, до космическото пространство и инфраструктурата за изследване на космоса. Трябва да се сътрудничим с трети страни, най-вече с САЩ, Япония, Китай, Русия, Индия, Бразилия, Аржентина, Чили. Подкрепям и научните изследвания в космическата област, за да се гарантира техническия напредък и конкурентоспособността на Европейския съюз за създаване на работни места в Европа. Обръщаме се към комисията с молба да подкрепи малките и средни предприятия, за да имат те по-лесен достъп до инвестиции за иновации, като използват ГНСС, както и системата ЕГНОС, която трябва да обхваща цялата европейска територия за да се консолидира общия пазар. Искам да подчертая, че трябва да обхване и Южна и Югоизточна Европа. Благодаря. Бих искал да ви помоля да говорите по-бавно, иначе е много трудно да се превежда. Господин Пашка има думата. Пан комисар, активити Европейской унии в област. Господин председател, господин комисар, действията на Европейския съюз по отношение на космическото пространство се съсредоточават най-вече върху Галилео и програмата ГНСС. В близко бъдеще програмата Галилео би следвало да е източник на услуги за европейската общественост. До 2013 година ще бъдат започнати действия по изпитването на тази програма на оперативната съвместимост между отделните системи. Така ще имаме възможност да участваме и в управлението на международни системи за сателитна навигация. Галилео ще може да е източник и на предимства в сравнение с други конкуриращи го системи. Така ще постигнем и положителен економически ефект. Въпросът ми към комисията е как ще се финансира от 2014 година нататък програмата ГМОС за глобален мониторинг на околната среда и сигурността. Господин Бронс. Благодаря. Държавите, когато искат да покажат, че са достигнали зрялост, издигат паметници. Комисията правилно подчертава, че тези предприятия водят до новости, познания. Реалната мотивация е да се предаде легитимност на политическите органи, които иначе може да нямат достатъчно силни позиции. Нещата опират до независимостта на Европа. Колегата Петро Лухан има думата. Благодаря, господин председател. В моята комисия много Активно обсъждаме стратегията по отношение на космическото пространство, най-вече значението и в областта на политиката за сигурност и отбрана. Европейският съюз трябва да застане на предната линия в политиката по отношение на космоса. Много е важно да се засили сътрудничеството с трети страни, като Съединените щати, Япония, Китай, Индия и други трябва да установим сътрудничество с тези страни, тъй като те са водещи в тази област. Трябва да привлечем и в по-голям размер частно финансиране за програмата ГМОС. До този момент не сме постигнали тази цел. Трябва да продължим да реализираме инвестиции за приключването на работата по програмата Галилео. Би било грешка, ако отстъпим от темпото, което сме наложили до сега. Благодаря, казва председателят. Последният ни оратор е господин Проди. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин комисаря Таяни. Става дума за европейски структури, които са абсолютно необходими, за да можем да осъществим една успешна е, европейска политика. ГМС е, е изключително е, важен инструмент в нашите ръце, глобален мониторинг за околната среда и сигурността. Много важна е и системата за глобална навигация навигация, глобалната навигационна спътникова система. Те допринасят за по-добри условия по пътищата, независимо от вида на транспорта. Ние би трябвало да не жалим ресурси, енергия и аз много се надявам, че ще се намерят средствата за по-добри инвестиции през следващите години. Благодаря ви, Виторио. А сега от името на комисията ще чуем господин Таяни. Благодаря, господин председател. Политиката по отношение на космоса за мен е приоритет като комисар, който отговаря за промишлеността и е, енергията. Това е изключително важно и за е, гражданите, за промишлеността. Има хиляди малки и средни предприятия, които работят именно в този отрасъл. И точно в този сектор ние можем да очакваме една истинска индустриална революция, която ще гарантира едно по-добро развитие и на единния пазар, и на реалната економика. Има конкретни резултати. Благодаря на колегата Патичело, е, който е работил и с много други свои колеги. Благодаря и на колегата Проди е, за е, неговата съвсем ясно изразена подкрепа за политиката на комисията в тази област. Струва ми се, че мислим и действаме в една и съща посока – Необходима е една конкурентоспособна космическа стратегия на Европейския съюз. Е, имаме постигнати вече важни резултати. ЕГНОС, е, например, през октомври е, изстреляхме и първия сателит откоро. Първият сателит в рамките на програмата Галилео – в деня на изстрелване бе започна и процедурата за е, търк, тръжната процедура за закупуване на 8 нови спътника. Предвиждат се е, и други тръжни процедури за е, спътници в рамките на програмата Галилео. Е, това са съвсем конкретни стъпки, които предвиждаме. Естествено, че трябва да се опитаме е, да е, наберем необходимите средства, но е, в е, сравнителен план, е, като погледнем е, какъв ще бъде приходът и каква ще бъде добавената стойност от реализацията на нашата космическа стратегия, е, не би трябвало да пестим и средства през 2015 година. Галилео ще разполага с 30 спътника и до 2020 година ние ще сме преизпълнили, тъй да се каже, плановете и прогнозите. По отношение на Галилео, сме предвидили 7 милиарда евро в е, е, проекта бюджета за съответния период. Малко повече от 1 милиард са предвидени за е, началните е, действия, за изстрелването, а остатъкът от сумата за е, останалите е, дейности. в края на е, осъществяване на цялата програма е, ще имаме и реализирани економии, защото не предвиждаме повече от 90 милиарда като цяло. Създадохме адхок е, една рубрика в бюджета. 27-те държави членки се споразумяха за създаването на една допълнителна бюджетна рубрика. Е, разговарях с министрите на последното съвещание, посветено на въпросите на конкуренцията. Ние знаем, че е необходима една такава рубрика. Комисията и парламентът биха желали да действат много по-амбициозно. Очевидно, амбициите на държавите членки не са чак толкова големи, колкото са нашите, на комисията и на парламента. Но, в крайна сметка, след е, много сериозни разговори, стигнахме до заключението, че не можем е, за периода 2014-2020 година да включим всички онези дейности, които бихме искали да включим това в никакъв случай не е, намалява е, разбирането ни за ролята на е, глобалния мониторинг с околната среда и сигурността на ГНСС. Естествено, че и с Африканския съюз, и с е, САЩ е, работи е, много често и в тясно сътрудничество. Започнахме още по време на Белгийското председателство и продължаваме. Но, както знаете, поред причини е, стоим пред е, бюджетни финансови проблеми, но комисията в никакъв случай не се отказва от е, амбициите си. В рамките на финансовата прогноза на финансовата перспектива ние отделяме достатъчно средства за изследвания, за иновации. Предвидили сме най-малкото да отделим тези средства, включително и е, по отношение на космическите изследвания, на космическата стратегия. Нуждаем се естествено от подкрепа за тази политика – което е, бе казано след е, господин Патричиело, а и той самият го подчерта. Така че през следващите седмици, месеци, години ние ще продължим да работим много интензивно, за да постигнем тази космическа стратегия, към която се стремим. Благодаря на господин комисаря. Приключваме с е, разискванията по тази тема, а сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за доклада на господин